Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz, wir sind etwas unter... Председателката, моля заемете местата си. Нямаме много време. Нека започнем работа. Котишни доклади за 2012 и 2013 година относно субсидиарността и пропорционалността. Докладчик е госпожа Шулин. Докладчикът иска ли да вземе думата? Докладчикът желая ли да вземе думата? Доколкото виждам не. Заповядайте. Желим захвалити поновно всем, ки Благодаря. Искам да благодаря на всички онези, които работиха по доклада. Докладът е важен, с оглед на изготвените от комисията насоки. Призовавам всички ви да подкрепите както доклада, така и измененията по него. Благодаря. Господин Маточел. Sì. Se è attiva la traduzione al 4 perché prima non... Eh, Преди малко нямаше италиански на четвъртия канал. Ние чакахме... Не е хубаво да ни карате да чакаме пред вратата. Отвън мисля, че председателството трябваше да се извини на колегите и да се организира работата по друг начин, защото всеки от нас има работа. И не е редно парламентаристи да стоят е, отпред и да чакат пред е, затворена врата. Колега, напълно сте прав. Съжалявам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 Гласуваме електронно по целия текст на становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравление за докладчицата. Впечатляващо мнозинство. 20 гласа за, няма гласове против. Благодаря. Следващата точка от дневния ред – доклад по собствена инициатива на господин Сарвама «Защита на финансовите интереси на Европейския съюз» в областта на общата сълскостопанска политика. Господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички, които са тук. Радвам се, че мога да ви представя проекто доклада за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и контрол, основан на изпълнението на сълскостопанската политика. Съвсем накратко ще разгледам основните моменти в проекто доклада, който е по собствена инициатива доклад посветен на, тема, която се обсъжда много преди аз да дойда тук. И всъщност всички, всички ние се тревожим от въпроса за ефективността на контрола върху най-голямата политика в Европейския съюз. Това е сълскостопанската политика. Ние знаем, Годишната сума е 4 милиарда. Става дума за 50 милиона транзакции. Въпросът за мен е дали получаваме какво получаваме срещу средствата, които изразходваме. Също така, много важен въпрос е и да се установят проблемите там, където се убеден съм, че има проблеми в контрола и в разплащането. Мисля, че има какво да направим, за да подобрим нещата. И това беше основната ми цел при разработването на този доклад. В него ще намерите няколко ключови елемента. Единият е въвеждането на единен одит. Това е записано за пръв път в доклад на Сметната палата. На мен ми се струва, че и комисията разбира добре ползата от е, това нововъведение. Единната схема за одит е, все още не е, е в сила – това се съчетава с факта, че държавите членки не винаги прилагат пълноценно всички мерки. Освен това, на, държавите, на ниво държави членки би трябвало да има повече гъвкавост. Има един въпрос, който повдигам и той е свързан с обратната страна на медала, така да се каже. В регламента според регламента знаем, че държавите членки са длъжни да извършват проверки и да увеличават броя на проверките тогава, когато това е необходимо. Не по-малко важно обаче заедно с това е и да се намали тежеста върху фермерите, като се съкрати контролът, тогава когато има достатъчни по количество и качество статистически данни. Така че това е кръг. Има много мерки, които ако бъдат въведени, системата за контрол ще функционира по-добре. И ако държавите членки се погрижат информацията, с която а, разполагат а, да се използва пълноценно, ще успеем да съкратим а, значително процента грешки в плащанията, както и във втория стълб. Също така в доклада призовавам Европейската комисия да разработи предложения за санкциониране на погрешно или фалшиво отчитане от страна на разплащателните агенции, комисията да може да отегля акредитацията на тези агенции при предоставяне на грешна информация. А, упростяването е много важен въпрос, по който трябва да работим с комисията. Упростяването ще ни предостави повече възможности да използваме по-ефективно средствата на дънокопаците, когато контролираме политиката по селско стопанство, защото контролът е не по-малко слажен от правилата и не можем да променим правилата, докато не излезе средносрочния преглед на ОСП. И накрая. В доклада са застъпени няколко доста сериозни въпроса, но в заключение искам да спомена идеята за осигуряване на стимули за държавите членки, в които резултатите са добри. Мисля, че трябва да намерим начини за повишаване на ефективността средствата, които влагаме в контрол, трябва да се използват по такъв начин, че там, където има проблеми, контролът да бъде по-ефикасен. И да има разлика между в мерките спрямо нези, които не си вършат добре работата и нези, които си вършат добре работата съвестно и коректно. Използването на електронни средства също е залегнало в доклада и тази идея трябва да се доразвие. Това е идеята за електронно управление, чиято цел е да намали процента грешки. Няма да ви чета целия доклад. Споменах само основните елементи в него. Лопе Фонтанье, пите. Благодаря. Един интересен и важен доклад. Госпожа Лопе Фонтанье. Да. Благодаря, госпожа председател. Този доклад е подробен, добре балансиран Съгласен съм с нещата, които са включени. Е, съгласна съм с нещата, които са включени с него. Във връзка с точка 14 и 15, в които става дума за държавите членки, които се справят е, най-добре и тези, които се справят най-зле, е, може би не е лошо да имаме ясни критерии за това как се определят държавите членки, като справящи се добре или зле. В някоя държава членка може да има високо ниво на грешка, защото аудитиращите органи са изключително строги, а в друга държава членка може да се докладва по-низко ниво на грешка, тъй като контролът не е много ефективен. Би било по-добре всички да използват едни и същи критерии. Та или иначе съм съгласна че е добре да се е, намалят броя на проверките е, от страна на аудитиращите органи в тези държави членки, които се справят много добре. Е, Също време трябва да се планират проверките във връзка с риска да има грешки. Е, оттам нататък За електронното управление и контрола. А, инициативата е добра, но трябва да се намали времето посветено на одит. В член 59.2 се говори за по-добра организация на контролните мерки с цел постигане на по-висока ефективност. Когато говорим за простяване на общата селскостопанска политика и намаляване на ненужните административни изисквания, е отлично, но дайте да видим първо какво сме постигнали последната реформа на сам. Благодаря, госпожа Яласен. Благодаря. Приветствам предложението на господин Сервама. Имам въпрос към него. По точка четвърта. Там той изпоменава разходите, проистичащи от проверките по общата селскостопанска политика. Откъде идват тези данни? а, директно от комисията ли имате тези данни? Би било добре, ако имаме подобна информация и за други области на политика. Тази информация е важна. Става ясно, че трябва да бъдем по-ефективни в одита. Може би комисията може да ни предостави повече информация. защото, що се отнася до преминаването от първия стълб към втория стълб, мерки за екологизиране, развитие на селските райони, регионално развитие, всички тези неща са важни, що се отнася до сближаването. времено в миналото винаги сме казвали, сме установявали, че е трудно да се разработят системи за контрол за преките плащания. Някои системи за контрол са много добри и работят добре. Нивата на грешка са ниски. Също времено обаче има искания във връзка с преминаването към втория стълб. Искания и от страна на парламента, и от страна на съвета. И разбира се, има и географски въпроси засегната и работата на Сметната палата. Затова се чудех дали това са нови данни, свързани с географските измествания. И дали основният въпрос са разликите между системните грешки във връзка с общата селскостопанска политика и системата за развитие на селските райони, нещо, което може да доведе до различни типове грешки или повече грешки. Затова би било добре да сравним тези два елемента. Има и нов подход към общата сълскостопанска политика. Един важен елемент от него е прехвърлен по-надолу по нивата. И в моята страна се чува доста критики поради големите промени в този вторичен елемент. Не е много ясно дали е, тази мярка е, е проблем или решение. Темата за контрола върху ОСП и прилагането на съответните мерки в областта на селското стопанство ни занимава вече от години. Би ми се искало да се спрем върху една по-различна гледна точка. Понякога производителите наистина са изнервени от прекомерното ниво на бюрокрация. Разискванията, които водят те, са много по-различни от нашите те се спират по-скоро върху това, че напоследък са изправени пред все повече бюрократични изисквания. Тук въвеждаме бюрократични изисквания без да ни е грижа за това какви са конкретните последици от тях за работата на производителите. Нека обърнем внимание и на бенефициентите на бюрократичните изисквания, пред които те са изправени би трябвало поне да разбират какво се иска от тях. Нека ви дам пример с поземлената собственост. Европейската комисия реши, въпреки принципа на субсидиарност, в Бавария да промени втория етап от съответната процедура. Всички проекти бяха наред, бяха изпълнени надлежно, нямаше никакви проблеми с фактурите, просто нямаше никакви грешки, но изведнъж Европейската комисия се усъмни в системата като цяло, въпреки че всички заинтересовани страни бяха доволни и реши да прави промени. Независимо дали става дума за производителите или за административните органи, извършващи проверките, трябва да им поставяме изисквания, които те да могат да изпълнят. Понякога бенефициентите на практика са изправени пред много различни законови разпоредби които са пълни с изисквания в най-различни области, например за питейната вода, за опазване на флората и фауната и много други. Изисквания, които трябва да спазва един човек, който просто се грижи за едно малко парче земя. Това са понякога десетки изисквания, с които ние искаме да спасим света и понякога разпоредбите, които приемаме в отделни области, просто са неразбираеми за производителите. Всички мерки, за които вземаме решение тук, трябва да бъдат подлагани на анализ трябва да анализираме дали от тях ще проистече допълнителна административна тежест за засегнатите лица. Разбира се, трябва да извършваме проверки, трябва да се спазват определени стандарти, но Въвеждането на бюрократични изисквания като самоцел е нещо, към което междувременно съм настроена много критично. Сложността на мерките обикновено не допринася за ефикасен контрол върху тяхното изпълнение. Както каза колегата Сарвама, по време на междинния преглед на ОСП ще трябва да помислим за това дали разпоредбите в някои области не са прекалено сложни. Когато разпоредбите са прекалено сложни, това не допринася и за постигането на целите. Господин Де Йонг. Е, Благодаря много, госпожа председател. Много е, бе казано. Споменават се често административните изисквания, бюрократичността за а, някои а, фермери, особено за древните фермери, става все по-трудно да изпълняват изискванията. Но оценявам високо всички коментари. Благодаря за доклада, доклад, който до голяма степен приемам. Само две неща. По 17 та точка. Съгласен съм с казаното че е много трудно да се прецени кои държави членки се справят най-добре е, въз възоснова на някакво ясно определение. Също времено от една страна имаме нужда от някакъв набор от критерии на комисията за ефективността на мерките по контрола. Всъщност, е, сред тези индикатори трябва да има индикатори за това дали има достатъчно контролни мерки и индикатори за това дали има достатъчно ефективни контролни мерки. Тоест, дали е, контролът се провежда по интелигентен начин, дали се подбират е, по подходящия начин проверяваните. След това, може би е добре да се добави малко повече информация. Към 19 та точка за допълнителното определение за допустимото ниво на грешка. Обсъждали сме тази тема. Комисията би искала да има повече гъвкаво, що се отнася до нивата на грешка. Това е свързано с член 9 или не 5 от регламента. Същевременно обаче не трябва да допускаме допустимите нива на грешка да са твърде високи, т.е. 3 или 4% грешка да се смятат за допустимо ниво. Добре е да обмислим нещата. Колегата Балцитис има думата. Ашо Герман Фирминике. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Бих искал да кажа, че докладът, който обсъждаме днес е много важен. Той обхваща една широка област, свързана с много разходи за всяка държава членка. Проблемът, пред който сме изправени всички, е горе-долу един и същ. Тук се говори за бюрокрация, за субсидиарност. Има неща, които си противоречат едни на други. Ако искаме да ведем принципа за ефективно използване на средствата, трябва да постигнем баланса между трите принципа. Аз се надявам, че Европейската комисия, или мисля, че Европейската комисия ще каже днес, че държавите членки не са изпълнили изискванията, че процента грешки е много висок, но да не забравяме, че Европейската комисия като изпълнителен орган трябва да намери отговор на съвместимостта на трите принципа. Ако искаме да съкратим бюрокрацията, трябва да постигнем съгласие по дефиницията на бюрокрация, когато изразходваме пари в селското стопанство, трябва да сме наясно, че колкото са по-занижени изискванията, толкова повече стават измамите помня случаи, в които в една държава членка бяха засадени лузя в северната част. Лузята не пораснаха, но държавата членка получаваше финансова помощ за тях. Трябва да променим системата, за която и държава членка да говорим, ще видим, че има различна идея, че има различни идеи за това как да се изразходват средствата. И ние трябва да постигнем координатора. Ние имаме нужда от система, при която Европейската комисия да носи отговорност за грешките в дадена държава членка. И трябва да създаде една система, която ни дава възможност да съчетаем трите принципа, които споменах в началото. Колегата Пъртню. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте закъснението, но има стачка в една голяма държава шенка, която казва въздействие върху други държави членки и влаковете закъсняха. Няколко думи след изложението на докладчика господин Саварма. Като докладчик в е, сянка от групата на социалистите и демократите. До 2017 година Франция ще трябва да върне на Европейския съюз 1 милиард евро погрешно платени от 2008-2012 година. Това е значителен процент от сумите, които страната е, е получила. Е, във Франция са допуснати сериозни слабости при изчисляване на площа, на площа основен бенефициент. Франция не е единствената в тази ситуация. В края на януари 2015 година 15 на страни бяха подложени на критика Румъния 128, Италия 82 и Белгия 60 милиона, както напомни колегата Сарвама. Управлението на средствата и контролът върху бенефициентите редовно се поставят по съмнение от Сметната палата. Между сумите, които се предоставят на унези, които не са фермери и земите оставени на угър, има много, което да ни притеснява. Комисията трябва да удвои бдителността си и да подобри качеството на контрола. Смятаме също така, че Европейската комисия трябва да направи всичко, за да опрости разпоредбите, отнасящи се до ОСП, независимо от усилията на комисията в хода на реформата. ОСП си остава твърде сложна и бюрократизирана е, както за бенефициентите, така и за властите. Мисля, че Европейската комисия трябва да разработи комисия, основана на ясни цели и предвидени резултати, а не само разходи и контрол върху тях. Новата комисия трябва да, новата политика трябва да отдава предпочитание на резултатите, а не на е, спазването на изискванията Както беше казано от колегата Саварма и колегите, не трябва да се умножава контролът, а да се повишава качеството на контрола. По-задълбочения контрол ще даде възможност да се намали процента грешки, констатиран от Сметната палата. 3,6% през 2013 година или 6 милиарда евро. В този доклад трябва конкретно да насърчим националните власти да контролират по-добре разплащателните агенции в страната си, за да се управляват по по-ефективен начин плащанията. Можем да помислим за прекратяване на акредитацията на разплащателни агенции, които постигат неудовлетворителни резултати. Ето това е, госпожо председател, което исках да кажа в качеството си на докладчик в Сянка. Благодаря. Думата има заместник генералния директор на Генерална дирекция селско стопанство. Ще имате удоволствието да дадете разяснение. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че според мен този доклад е много интересен. Той поставя пръста на много проблеми, които вълнуват вашата парламентарна комисия, но и други. Аз вчера бях в парламентарната комисия по селско стопанство, където въпроса за упростяването беше предмет на изслушване и редица от въпросите, повдигнати тук, също бяха обсъдени и там. Онова, което казах в своето изявление пред колегите ги в Комисията по селско стопанство, беше, че според мен би било изключително полезно да се води засилен диалог между Генерална дирекция селско стопанство и вашата парламентарна комисия, защото едно е да се обсъждат въпросите от две страни, но е, е едната страна на нещата. Само, че е много важно да се постигне баланса на ниво законодателни органи. Това, е, това сочи нашият опит в последната реформа и това е опитът, който черпим от сегашните усилия за упростяване на ОСП. Според мен този доклад може да играе важна роля. Е, наясно съм с това, че Генерална дирекция селско стопанство разработва доклад по тази тема. имам няколко фактически коментара, които мога да направя, но това трябва да стане според мен на двустранна основа, за да не ви отекчавам се спра само на няколко въпроса. В проекта от доклада се споменава цифрата 4 милиарда за контрол на ОСП. Може би този въпрос е бил повдигнат от някои депутати. Няко ще коментирам. Възоснова на критерии, които са определени от генералния директор за бюджета, е, проведахме не за първи път оценка на административните разходи на ОСП в държавите членки. Е, това е свързано не само с разходите за контрол, но също така и за управление и контрол на политиката. Е, с други думи, колко струва управлението на ОСП в държавите членки. Резултатът от тези дейности е 3,9 милиарда, т.е. грубо 4 милиарда за управлението и контрола на ОСП. Това означава, че държавите членки изразходват 7% от общия бюджет на ОСП за управление и контрол. Разбира се, това не са средства от бюджета селско стопанство, защото управлението е задължение на държавите членки и то се финансира от националните бюджети. Е, тази година предстои да извършим по-задълбочен анализ на административните разходи на държавите членки и регионите. Обедени сме, че в началото на следващата година ще разполагаме с по-точни цифри за разходите за управление и контрол на ОСП. Не бива да забравяме също така, че след реформата ОСП се промени и с дълбочина и разходите за изпълнението на СП няма да бъдат същите, като за предишната политика. Отбелязвам, че Сметната палата неколкократно отбелязва колко би бил полезен единния одит – той се основава на идеята на доверието между Сметната палата, комисията, сертифициращите органи и разплащателните агенции. Това говори за огромният обем работа, който трябва да бъде извършен, за да създаде този единен одит. С последната реформа ние се опитваме да работим заедно с сертифициращите органи в държавите членки и да направим така, че становищата по редовност и законност от сертифициращите органи да могат да издържат на задълбочен анализ и контрол. По този начин ние ще можем да използваме становищата на сертифициращите органи за целите на собствената ни дейност по одита. Сметната палата започна да използва одити на комисиите за собствени цели. Само, че това не може да се постигне за един ден. Ще трябва да минат няколко години, за да се усъвършенства системата и да се доближим до подхода единен одит. Някакво, няколко думи за точки 17, 18, 19 на проекта доклада, където се говори за възнаграждаване на държавите членки с на с по-добри резултати, намаляване на контрола и така нататък. Привличам вниманието ви върху факта, че това вече е предвидено в хоризонталния регламент за реформата на ОСП. Там има разпоредба, която предвижда съкръщаване на контрола от страна на държавата членка, ако системите им за контрол и управление дава добри резултати. Въпросът е какво означава добри резултати. Единственият ни отговор, и това, сме, това е отразено в правилата, е процентът на грешки да е под 2%, защото 2% е сегашното състояние. Това използва сметната палата като репер и вашата комисия винаги подкрепяла това. Комисията би трябвало да може да използва друга цифра, 3, 4 1 или 2, но тогава ще излезем извън обхвата на общите разисквания за процента грешки и прага на същественост. Когато държава членка има система, която дава възможност за грешки под 2% за плащанията на площ, тогава могат да се намалят проверките. Това ще доведе до економии на време, на човекодни и така нататък. Тази система не съществува за екологичния аспект. Защо? Защото това е нова схема и не знаем какъв ще бъде резултат от държавите членки ще имаме представа, когато системата бъде въведена в действие. Прилагането на това правило към пазарни политики няма да е толкова лесно, тъй като системите са изключително сложни и е много сложно да се даде оценка на процента грешка. Правим това в доклада за годишната дейност но както казах, това е сложен въпрос. Напълно съм съгласен, че опростяването е ключ към всичко. Само, че не е лесно да се постигне. Комисията разработи амбициозен план за опростяване, който на ниво е, делегирани и изпълнителни актове би трябвало да доведе до конкретни стъпки и подобрение през следващите месеци и година и половина. С по-прости методи системите за контрол също ще се упростят. Но, както беше казано, в някои случаи ще има и изисквания за отпадане на основни дати. Тук се спомена средносрочния преглед. Но да не забравяме, че този въпрос не е включен в дневния ред. В противен случай ще навлезем в обхвата на друг политически е, дебат, който вече няма да упростява разработване на политика. И с е, много от предложените мерки за упростяване всъщност е, имат, са под тясно свързани с общата посока на политиката и решенията. Вече казах някои думи за постигащите най-добри, най-слаби резултати. Имаме нужда от критерии. Единственият критерий, с който разполагаме е процента грешки. В момента то е 2%. Държава членка, която работи добре, може да съкрати контрола и да реализира економии. Само по себе си това е стимул за подобряване на системите. Очаквания процент грешки вече се спомена. А, това са данни, които фигурират в регламента. Но разговорите по очаквания процент грешки предполага сътрудничество с Сметната палата и вашата парламентарна комисия. Защото очакваният в крайна сметка очаквания процент грешки трябва да е общ за всички институции и трябва да обхваща разработване на политиката, възможности за упростяване на схемите на второ място и съответни мерки за контрол, които можем да очакваме от държавите членки. При приемливи разходи това обаче ще стане след а, интензивни разговори между трите институции. Друг въпрос, който искам да повдигна, беше повдигнат и в хода на дискусията. Всички разговори за упростяване, повече или по-малко контрол, а, са тясно свързани с амбициите на политиката, заложени от законодателя. Предишният ми комисар казваше, че упростяването не е само цел. Трябва да се разглежда на фона на политиката, която ще се изпълнява. Така че ако законодателят стигне до заключението, че ще се изпълнява относително сложна политика, това не може да няма отражение върху контрола. Е, споделям оценката на господин Савърма, че единственият път е да постигнем баланс и да излезем с резултат, който от една страна е амбициозен от гледна точка на политиката, но заедно с това отчита усилията, които трябва да бъдат предприяти. Е, ще направя последен коментар – то той е в отговор на коментара на госпожа Холмайер и госпожа Баниус за финансовите корекции. Приемам, че в развитие на селските райони държавите членки разполагат с огромна гъвкавост да разработват системите и програмите си. От друга страна, Европейската комисия има за задача да се погрижи в рамките на тази гъвкавост държавите членки да спасват правилата. Спомена се един конкретен случай. Това е, е случай, който е, беше отчетен в рамките на решение за изчистване на сметките. Резултатът беше финансова корекция. Имаше убедителни данни да се смята, че критериите за подбор не са били приемливи. Междувременно проблемът беше решен удовлетворително в рамките на новата програма за развитие на селските райони. Проблемът като такъв е решен, но в бъдеще финансовият риск ще се покрива от финансова корекция. Това въжи и за всички случаи, в които се прилагат финансови корекции, в които корекции ще се прилагат при неудовлетворителна неудовлетворително разработване на системата за идентификация на парцелите. Те системи трябва да могат да се разработват и прилагат по еднороден начин, за да се прилагат за схемите на ниво площ. Това е края зелен камък в първия стълб и това е причината, поради която процента грешки при мерките в първия стълб е относително нисък, но като цяло докладът е много интересен, той поставя пръста на въпросите, които изискват нашето внимание сега и през следващите месеци. Благодаря. Накрая ще дам думата на докладчика за кратко изказване. Yes, thank you, Madam Chair. Thanks to everyone for contributing uh, actually more than I expect. Благодаря много, госпожа председател. Благодаря uh, за всички коментари. Uh, навлязахме в много подробности, въпреки че принципно нямахме такова намерение. Разгледахме нещата в дълбочина. Има няколко коментара на Могника Холмайер, на които искам да отговоря. Тя спомена, че е необходимо всички ние да обръщаме повече внимание на тежестта, която се налага върху получателите. И точно това имаше предвид комисията. Това е нещо, което трябва да правим заедно. Това е един от основните въпроси за мен. Тук има много неща, които могат да бъдат постигнати и стига нашата комисия и комисията по сълско-стопански въпроси да могат да намерят общите интереси, защото има много варианти. Има, разбира се, и някои въпроси, по които настояваме на собствената си гледна точка. Но трябва да се съсредоточим върху общите интереси и действително да ги покрием всичките, да работим заедно и така, надявам се, ще можем да постигнем целта си, цел, която ще отнеме години, но все пак целта е да се постигнат мерки за контрол, основани на ефективността. И точно в тази връзка с най-голям интерес очаквам вашите изменения. Въпросът е как можем да дефинираме ефективността. Какво означава тя? Доста сложни са схемите за контрол, много са разнообразни. Крайният срок за подаване на изменения е 2 юни и приемането на доклада в нашата парламентарна комисия е на 14 юли. Такъв е графика, очаквам вашите изменения. Благодаря. Yeah. vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende des Председателката, благодаря това приключи откритото ни заседание. Умолявам всички, освен членовете на комисията, да напуснат залата. На заседанието ни могат да присъстват и консултантите на политическите групи. Моля всички останали да напуснат залата.